Colleagues, if I could reconvene the meeting, please. I start with the chairman's announcements. Добро утро! Започваме с съобщенията на председателя относно заседанието на координаторите, което се състоя вчера. Първо, бе прият проектът на дневен ред. След това обсъдихме мандата за преговори за трансевропейските мрежи в областта на транспорта, мандат, който следва да възложим на докладчиците Комоцакос и Ертук. Координаторите взеха решение да препоръчат на нашата комисия да вземе решение с мнозинство от членовете си за започване на преговори с съвета. Мандатът ще бъде възложен под формата на доклад, прият в Комисията по транспорта. Ще бъдат номинирани докладчиците и докладчиците в сянка. Ще гласуваме на днешното заседание. Що се отнася до пакета за летищата, обсъдихме го в присъствието на докладчика господин Засада. Взехме решение да се организира среща между докладчиците и докладчиците в сянка от Комисията по транспорт и Комисията по заетост. Тази среща следва да се състои колкото се може по-бързо, за да се решат останалите проблеми. За слотовете решихме да се обсъждат заедно с текста за наземните услуги. Ако не вземем решение по наземните услуги, трябва да се върнем към слотовете. Назначаване на докладчиците. Доклад за предложението за директива относно настоящите механизми за докладване в гражданското въздухоплаване. Докладчик ще бъде колега от ЕНП. Предложение за директива за морското оборудване за отмяна на действащата по настоящем директива. Нямаше желаещи, така че докладът ще бъде възложен на председателя. Становищата. Предложение за регламент на съвета, изменящ регламент 994 относно прилагането на членове 92 и 93 от договора към някои форми хоризонтална държавна помощ и на регламент 301370 относно обществените услуги в железопътния и наземния транспорт. Става дума за държавната помощ, във връзка с която има известна загриженост. Водещата комисия е Комисията по економически и парични въпроси. Координаторите взеха решение да се приложи член 50 от правилника, като докладчик ще бъде председателят съобщение Извинете. По другите становища няма да се предприеме действие. Имам предвид становището за комуникацията, извинете, за съобщението относно облагането на данъци, с данъци на пътническите автомобили, съобщението за пригодността на нормативната уредба относно дизеловите горива, съобщението за финансовия отчет за 2011 година и съобщението за по задълбочено сътрудничество в областта на интеграцията на страните от Магреба и становището за публичните разходи в Европейския съюз. Координаторите говориха по въпроса за безопасността на въздухоплаването, като поставиха ударението върху доклада за инцидента с Конкорд. Говорихме за условията на безопасност, що се отнася до горивата, и по-точно зареждането с горива, което правят нискотарифните авиокомпании. Решихме да поканим представители на Европейската агенция по безопасност на въздухоплаването за участие в наше следващо заседание и да обсъдим въздействието на финансовата криза върху авиокомпаниите в Европейския съюз. Следващата точка бе за инициативата на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите във връзка с новата програма за европейската политика по отношение на потребителите. Решението бе да се изпрати писмо на председателя на комисията ИМКО. Графикът за работа на парламента за 2013 година той бе преразгледан и прият. Оказа се, че е необходимо през месец октомври да се проведе втора пленарна сесия. Тази втора пленарна седмица съвпада с седмица, в която ще се състои наше заседание. Трябва да приемем новия график. Комитология. Сроковете за статистиката за туризма. Съответният срок е 31 януари. До момента не е внесено официално предложение за ограничаване на времето за полет. Координаторите решиха, че трябва да се проведе изслушване по този въпрос. Парламентът не е излязъл със становище тъй като не сме получили официалното становище на комисията. Всякакви решения относно времето на полет подлежат на процедурата на комитология, т.е. парламентът може единствено да каже да или не. Не можем да внесем изменения. По точка разни говорихме за инцидента с Фламения. Председателят ще отговори на писмото на господин Калас, като ще изиска повече информация за гигалайнерите. Миналата седмица в парламента се състоя разискване. Координаторите препоръчват на председателя Шулц да изпрати писмо до председателя Барозо в опит да разсее някои от недоразуменията, които възникнаха по време на разискванията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 прочетох текста и оттам се разбира, че изпълнителният директор ам, смята да остави решението в ръцете на канцлера Меркел. Видяхме и комисията какво казва, а, повече е, допълнителни отлагания – Дали да питаме комисията, дали да помолим комисията да ускори работата си, защото този пакет трябва да се приеме. Не, координаторите не са разглеждали това въпрос. Знам, че комисията се обърна към нас с молба да изчакаме една седмица, защото комисарят ще бъде на посещение до Берлин да разговаря с немското правителство по този въпрос. След като се върна от Берлин, ако има проблеми, а сигурен съм, че комисията своевременно ще ни информира, за да можем да предприемем съответните действия. За сега обаче мисля, че е, въпреки забавянето, това, което трябва да направим, е да дадем тази допълнителна седмица, така че комисарят да може да разговаря с немското правителство по този въпрос. Приемаме ли е, решенията на координаторите? Има ли някакви допълнителни въпроси? Не. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка, която е гласуването, електронното гласуване. Първо да проверим дали работят устройствата. Моля, гласувайте за проверка. Okay. Uh,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 Е, само да ви кажа, Днес е, нямаме повече гласове от НП, отколкото трябва да има. Е, в, в новогодишния дух това да ви го съобщя, което, което си е, е забележително. Почваме да гласуваме по освобождаването от отговорност 2011 година, общия бюджет за комисията. Госпожа Дюран е докладчик, има устно изменение на докладчика. Заменя се първи, първа точка. Има ли възражения? Добре, гласуваме за този параграф с изменението за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ за. Против. Въздържали се. Приема се. Три за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по целия документ. Моля гласувайте. Край на гласуването.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 38 за, двама против. Поздравление, госпожо Майснер. Приема се. Следващата точка Европейската агенция за авиационно безопасност, освобождавана от отговорност. Първото изменение е на господин Данте за Дантен против, въздържали се. Приема се. Второ, има ли възражения между другото? Не. Добре, сусното изменение за против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване в целият документ за. А, извинявайте, гласувайте с карти. Готови ли сте? Край на гласуването. 37 за, 3 против, приема се. Поздравления, Жизин. Пак Джизин, следващата точка. Европейската железопътна агенция. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение към... Устно изменение към трето изменение. Възражение няма. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против въздържали се, приема се. Моля, гласувайте по целия документ. Край на гласуването. 37 за, 3 против. Поздравляем, госпожо Майснер. Приема се и този доклад. И това становище. Сезар. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по цялото становище. Край на гласуването. 36 за, 2 против, 2 въздържали се. Приема се поздравление отново, Жизин, за всичките доклади. Следващата точка е доклад по собствена инициатива по отношение на политиката в областта на конкуренцията на Европейския съюз. Господин Камал е докладчик. Първо изменение. За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 Осмо изменение. Гласуваме разделно на две части. Първата част. Emphasizes intermodal transport. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. От Calls on, the modes of transport. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето. За. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме с карти, за да проверим. Десето изменение, моля гласувайте. And there's uh, one against if the PP are not over. Has everybody voted? Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 17. Госпожа Тикао за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Втората част на 18. За. Против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 Край на гласуването. Отхвърля се. Тридесет второ изменение. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте по 32 изменение. Има една карта повече от ЕНП. Благодаря, че махнахте край на гласуването. Отхвърля се. 30 изменение. С устното изменение. Възражение има ли? Добре, 30 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 на три части. Първата за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. И трета част за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. Добре, ще проверим 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Няма нужда да повтарям. Отхвърля се. Трето компромисно изменение. За против, въздържали се, приема се. 37. Господин Рике за, против, въздържали се, приема се. 39. Господин Бенян за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Това беше допълнителен текст. 41 отпада. 44 също, както и 43. Стигнахме до 45. No, no, they all, they, they fall. Всичките тези, които изредих, отпадат. понеже се прие 42 изменение. Така че стигаме до 45-то за, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и шест, понеже 40 се и 46 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека направим проверка. Моля да гласувайте 46-то изменение. Болчиш Клаус. Край на гласуването. Отхвърля се. 47-мо изменение на две части. Първата част до, for, до insured за, против, не, още веднъж 47, първата част за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте. 47 изменение, първата част. Край на гласуването. Приема се. 48.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 Has everybody voted? Vote is closed. И край на гласуването. 36 има за, 4 има против. Приема се. Поздравление, господин Камал. След това гласуване за влизане в преговори с съвета и комисията по отношение на мрежата ТНТ. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се с 40, 34 гласа за, 6, 6 против. Следователно се утвърждава мандатът. Благодаря ви, дами и господа. Сега приключваме гласуването. И Преминаваме към точката за авиацията и е, проекта становище на господин Грош. Благодаря, господин председател. Преди зимната вакансия не ни стигна времето по това досие, но въпреки това смятам, че можем да се вместим в определените ни времеви рамки – Става дума за спиране на действието на директивата по отношение на полети извън Европейския съюз. Още през 1998 година започнахме да търсим решение на проблема в световен мащаб, но едва миналата година, през месец ноември, бяха постигнати положителни резултати по тези ни усилия. Приветствам предложението за временно спиране на действието на директивата. Не бива да поставяме под въпрос схемата за търговия с емисии, така както е разработена от комисията. Но трябва да продължим да водим преговори по нея в световен мащаб. Именно за това комисията предлага със срок от една година временна дерогация от директивата. Така ще продължим да упражняваме натиск. В редица изменения заявяваме, че настояваме на този срок от една година. Очакваме събранието на ИКАО през 2013 година да вземе необходимото решение. Ако не бъде постигнат напредък от страна на ИКАО, отново ще влезе в действие действащото законодателство. Тоест, схемата за търговия с емисии ще е приложима към всички полети без изключение. Ако обаче в рамките на преговорите на ниво ИКАО бъдат постигнати първи резултат, първоначални, извинете, резултати, то парламентът и комисията трябва по напълно прозрачен начин да бъдат информирани за тях. Това е едното ми предложение. Второто е при постигане на положителни резултати на ниво ИКАО, комисията следва да излезе с предложения. Що се отнася до тези предложения, трябва да се постави акцента върху две точки. Първо, предложените мерки не бива да водят до изкривяване на пазара, т.е. не бива схемата за търговия с емисии да се прилага към Европейския съюз, но не и към държави извън съюза, т.е. в световен мащаб. Второ, парламента трябва да участва в по-нататъчния процес. Както казах в началото, изоставаме с работата, нямаме много време, но това няма да се отрази фатално на резултатите. Комисията трябва да продължи да, при да приема сътрудничеството с Комисията по транспорт, въпреки че излизаме само с становище. Следват на 26 да гласуваме текста, така че предлагам до 26 да можем да внасяме изменения. Така ще може да бъде взето предвид нашето становище. Благодаря, господин Крош. Господин Елка Драло има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин докладчика. Той свърши много добра работа за много краткото време, с което разполагаше. Комисията, нашата комисия трябва да излезе със становище и за това е добре, че вече разполагаме с позицията на докладчика. Настоящата ни позиция не се различила много от предложението ни от пред няколко години. Тогава предложихме да се действа на два етапа. Като вторият етап предполага, след като механизмът влезе в сила, той да бъде е, разширен и да обхване цялостният въздушен трафик на световно равнище. Знаем, че все още има забавяне с този втори етап, но като цяло предложението на Европейската комисия е съвсем разумно. То ни предлага да се възползваме от възможностите в рамките на споразумението в ИКАО, в Международната организация за гражданско въздухоплаване, Както вече знаете, започна работата на международно равнище и трябва да се възползваме от постигнатото, за да се стигне до някакво международно споразумение. Ще видим дали ще постигнем успешни резултати. Но, разбира се, има възможност и да не постигнем успех. А ние от своя страна разполагаме с законодателство на европейско равнище и трябва да съблюдаваме неговото прилагане на практика. Предлагате възможността за удължаване на настоящият механизъм. Не знам дали още от сега трябва да предвиждаме такава възможност, тъй като това подобно решение би изменило позицията на Европейския съюз в рамките на международните преговори. Възможно е междувременно през идните няколко месеца да има напредък и затова Европейската комисия трябва своевременно да осведомява Европейския парламент за всякакъв напредък в преговорите, за да може и ние да реагираме с нашата позиция. Госпожа Майсна. Благодаря, господин председател. Преждеговорившите вече казаха много важни неща. Положението е следното. Комисията излезе с предложение, което е израз на становището на Европейския съюз. Останалата част от света се противопостави на нашата позиция. Да се надяваме, че ще се постигне приемлив компромис. Може би може да се въведе друга система за търговия с емисии, различна от предложената се от Европейския съюз но ако не се стигне до споразумение, то трябва да следваме стратегията на Европейския съюз в тази област, а именно да поемем водещата роля. Не бива обаче това да води до изкривяване на конкуренцията, що се отнася до европейските авиокомпании. С други думи, положението не е лесно. Би било чудесно схемата за търговия с емисии да е приложима в световен мащаб. Това би било най-доброто решение за нас, тъй като ще доведе до намаляване на емисиите. Схемата за търговия с емисии е стимул в тази посока. Thank you, Mr. Kramer. Ja, wir unterstützen. Благодаря, господин Крамер. Принципно приемаме доклада на Матьо Грош, но едно е ясно. Схемата за търговия с емисии не отговаря на очакванията ни от миналото. Към момента цената на кво е 5 евро, а очаквахме 10 до 12 евро. Целта ни бе да дадем тласък на конкуренцията – Сега имаме последна възможност да въведем схемата за търговия с емисии в световен мащаб, но аз съм скептичен в това отношение. Американците, например, заявяват, че биха приели тази система, ако Европа отмени забраната върху нощните полети. Радвам се, че комисията не приема това предложение на американската страна. Необходимният е план Б. Много добре си спомням какво бе положението, когато приехме схемата за търговия с емисии. Авиокомпаниите я приеха единствено защото имаше опасност да бъде въведен данък върху керосина, върху самолетното гориво. Това би ускъпило цените на самолетните билети Държавите от Европейския съюз са съгласни с това, че външните разходи трябва да бъдат прехвърлени на вътрешно ниво, но не винаги спазваме този принцип. В някои държави членки има данък върху керосина и това би бил за мен нашият план Б. Не може да продължаваме с настоящия си подход към въздухоплаването Русия, например, изисква такси за прелитането над Сибир, всички се оплакват от това, но и ние можем да приложим някакъв подобен метод. Европейският съюз има 500 милиона граждани. Те много ползват услугите на авиокомпании и не бива да прилагаме политика, която да се отразява неблагоприятно върху цените на билетите и да е в ощърп на гражданите. Не бива авиокомпаниите да остават с впечатлението, че няма да заплатят съответната цена. Може да им се наложи да заплатят висока цена. Не бива да освобождаваме въздухоплаването от такси и данъци при условие, че емисиите в стратосферата са пет пъти по-високи от тези в другите видове транспорт. Подходът ни към въздухоплаването води до създаването на балон. Разширява се летишната инфраструктура, за което в крайна сметка заплащат гражданите. И то обикновените граждани, а не онези с много високи доходи. Благодаря, госпожа Фостер. Um, Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Матио за доклада му. Разполагаме с план Б в нашата група и тя действително е да се спре временно действието на цялата схема с търговия с емисия и то за всички вътрешни и външни полети. Нямаме къти към генерална дирекция а, мобилност на Европейската комисия. А, знам, че вие изпитвате да се справите с едно много объркано досие, което ви беше прехвърлено от Генерална дирекция околна среда. Ние също така подкрепяме уместни мерки, чрез които всички участници в въздухоплавателният транспорт допринасят за борбата с вредните емисии. Но за момента преговорите между наравнище равнище са в много сложно положение и няма как. Никой не печели от това. Не смятаме, че предложението е най-добрият път напред. Смятаме, че има и други възможности за смягчаване на въздействието върху околната среда, като например мерките в рамките на единното европейско небе. Но вече сме, сме се ангажирали в този процес и не можем да си позволим да загубим авторитет на Европейския съюз. Понякога всички грешим и може би най-разумното ще бъде да признаем грешката си и да продължим нататък и смятам, че опитът за разширяване на приложено поле на схемата с търговия с емисии на международно равнище беше една от основните ни грешки. Доколкото разбирам, последната среща в ИКАО не беше по-различна от предишните срещи в международната организация. И аз лично нямам много надежди, че Международната организация по гражданското въздухоплаване ще намери някакво решение. Затова а, смятам, че ние трябва да направим някакво предложение на Европейската комисия. След една година всеки трябва да а, предложи своето решение. А, Международната организация по гражданското възглобоване няма как да задължи когото и да е било, тъй като няма съответната законодателна съответни правомощия. Съединените щати не могат да прилагат схемата, защото има законодателство в страната, което забранява участието на американските авиакомпания в европейската система за търговия с емисии. Също въжи за по-голямата част от останалите държави. И въпросът ми е какво ще се случи в края на годината, ако останалите държави не, не, не се влязат в нашата система. Благодаря ви. Чеки Фостер е, gesprochen hat. Ще бъда кратък. Категорично подкрепям Джеки Фостър. Смятам, че не можем да вменим на сектора на европейското въздухоплаване задължението едностранно да спази предвидените изисквания, тъй като той е обект на нелоялна конкуренция от страна на авиокомпании от арабския свят. Взето е едностранно решение за спиране на действието на мерките – което според мен не е правилно. Затова призовавам комисар Хедегор да спре действието на разпоредбите, докато не се вземе решение в световен мащаб. Не бива едностранно да вменяваме задължения на нашите превозвачи. Думата има господин благодаря, господин председател. Искам да се запиша в протокола, че съм напълно съгласен с изказалите се преди мен. И смятам, че ако основната ни цел е да запазим авторитета на Европейския съюз, мисля, че окончателният резултат ще бъде точно противоположното. На всички ми е ясно, че няма никакъв смисъл от нашите действия. Трябва да има решение на международно равнище, след което ние да положим нашата система. Благодаря ви. Господин Беркер има думата. Мисля, че е крайно време да направим всичко възможно, за да избегнем изкривяване на конкуренцията в ущърп на европейските дружества. За това действието на разпоредбите трябва да бъде спряно, докато не се намери разумно решение в световен мащаб. В противен случай ще се стигне до обостряне на положението в ущърп на европейските въздушни превозвачи. Приемам казаното от господин Гроши и от останалите колеги. Uh, Благодаря ви. Смятам, че преди всичко трябва да подкрепим а, Матиас Грош. Трябва, възможно най-бързо, да предоставим нещо становище на Комисията по околната среда. Каквото и да е мнението ни защо сме в тази каша, няма никакво значение. Важното е преди всичко да подкрепим Матиас Грош и неговия доклад. Второ, надявам се генерална дирекция по изменение на климата да може да отговори поне на някои от нашите коментари и да отека част от своите предложения. Нашата комисия се притеснява какво ще се случи, ако на генерална, на Общото събрание на Международната организация на гражданството плаване не се постигне някакво решение. Знаем, че тази организация е много трудна за работа международна организация, в която трудно се постигат споразумения. Е, времето спиране на действието на директивата е мярка за спасяване авторитет на Европейския съюз. Дали това е вярно, не знам. Може би това беше един добър жест от наша страна с цел намиране на международно споразумение намирам това споразумение е много важно, но мисля, че действително се забъркахме в много голяма каша чрез а, това наше решение. А се повдига и въпроса за това неравновесие. Вярно е, че в вътрешен план на европейско равнище си имаме наша система и всички плащат за вътрешните полети, но идващите отвън оператори не плащат. По въпроса за план Б на Майкъл, не знам дали е твоето решение, но действително смятам, че трябва много внимателно да обмислим всички възможности. Може би смятате, че гледната ми точка е малко песимистична. Може и така да е, но трябва да предвидим и тази възможност, т.е. ако не се постигне споразумение, и трябва да предвидим реакцията ни в този случай. Какво ще се случи, ако не се постигне международно споразумение? Дали просто ще въведем отново нашата система с търговия с емисиите? Добре, в това има някаква логика, но какво ще се случи, когато се озовем в същото положение, в което бяхме преди дерогацията за действието на директивата и преди ответната реакция на всички трети страни. Това искаме да чуем от Генерална дирекция изменения в климата. Искаме да чуем какво ще се случи при тази възможност, а не просто да ни повтарят, ще се постигне някакво споразумение. Имаме сериозни съмнения дали това споразумение ще бъде постигнато. Добре, сега думата има госпожа Йоайна Байден от Генерална дирекция изменения на климата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Добър ден на вас и на всички е, членове на парламентарната комисия. Искам да е, подчертая колко бързо господин Грош успя да изготви е, проекта доклада. Трябва да се признаят и усилията на всички членове на комисията да се запознаят с предложението за дерогация. Благодаря им за съдействието, за придвижването на досието. Ясно е, че е, в момента се движим с необичайна скорост. Е, това изисква един прагматичен подход и и желание за сътрудничество между заинтересованите страни. Началото е, е доста обещаващо. В съвета вече се проведе заседание на първата, първото заседание на работната група и се придвижва и там досието. Три неща искам да кажа. Първо, комисията продължава да изпълнява ангажимента си по отношение на пълната прозрачност на целия процес. Смятам, че е от интерес на Европейския съюз процесът да бъде максимално гладък и е, да се движи навременно. В администрациите на държавите членки и нашите международни партньори е, се нуждаят от яснота. Ние също имаме нужда от такава яснота, за да запазим доверието на партньорите си. По отношение на въпросите, които бяха повдигнати, свързани с изкривяване на конкуренцията и равните възможности – Става въпрос за временно изключение, временна дерогация. В рамките на една година направили сме оценка, че простота дерогация по отношение на 16 член ни дава необходимата яснота, без обаче да опоручава директивата за търговия с квоти. Схемата за търговия с, с квоти. като временна мярка. Не смятаме, че е, тя ще окаже сериозно въздействие върху е, равните начални условия в Европейския съюз. Всички, които е, оперират тук всичките оператори, които а, работят по вътрешноевропейски маршрути, а, ще трябва да изпълняват всичките изисквания. Това, а, това се отнася както до докладването, така и а, до а, отказа от квоти, от неоползотворени квоти в края на годината. Механизмът от там нататък предстои да се обсъжда в в, под формата на триалог, тристранни срещи и комисията предстои да излезе със становище по този въпрос. Накрая да кажа нещо по отношение на процеса за ИКАО. Естествено, че ни трябва максимална яснота за това какво можем да очакваме към септември-октомври, само че това е един процес, който е обект на международни преговори. Колко подробно ще опишем очакванията си, всъщност ще се а, е, отрази върху хода на преговорите и а, е, призовавам, призовавам за отговорни а, е, предложения, така че да можем наистина да водим преговори, така че да изслушваме а, нашите партньори, а, но в същото време и да защитаваме европейските интереси групата на а, високо равнище, която беше е, създадена за да за да обобщи експертните оценки по процеса за ИКАО по отношение на мерките за пазара, се съсредоточи върху три основни момента. Първо, създаване на една, мреж, на една рамка, която да спомогне за въвеждането на един глобална мярка. Второ, оценка на осъществимостта на един глобална мярка и съответния график на преговорите и третото направление са други елементи, всички останали елементи, различни технически мерки, национални планове за действие, които също могат да доведат до екологични ползи. Гледаме на нещата като на пакет решения – които да доведат до екологични ползи. В средносрочен план, междувременно, се надяваме да се получи съгласие по рамката. Надяваме се да се е, възползваме от тази възможност за преговори с е, собствениците в рамките на процеса ИКАО, така че към септември да достигнем до конкретни резултати и е, на базата на това да изменим, където е необходимо, схемата за търговия с квоти. Господин Грош. Благодаря за коментарите и бележките. Ще взема отношение по казаното от представителката на комисията. Изхождаме от положение, при което ИКАО вече е постигнала първи положителни резултати. Нека подчертая, че комисията и парламентът трябва активно да си сътрудничат не бива, позовавайки се на този или онзи член, комисията да представя на парламента решения, които той единствено може да отчете, без да вземе отношение по тях. Необходимо е да си запазим марш за маневри, за да можем надлежно да проведем преговорите. Това е много важно. Ще взема отношение по казаното от Брайан Симпсън. Брайан, в момента нямаме друг избор, освен да заявим средното. Ако не се постигне успех на ниво ИКАО, то ще трябва да влезе в действие вече приетото европейско законодателство. Ако се опитаме да разработим план Б, то ще отслабим позицията не само на Европейския съюз, но и на преговарящите в световен мащаб. Благодаря ви за коментарите. Нека ви припомня, че сме изготвили графика така, че да можем своевременно да представим становището си на Комисията по околна среда. 28 януари е срока за изм... крайния срок за изменение, 12 часа на обяд. На 19 февруари ще се гласува тук, в комисията. В комисията по околни среда 26 февруари на пленарно заседание през април. Така че да влезем в сроковете. 28 януари, крайен срок за внасяне на изменения. 28 на обяд. Външна политика на Европейския съюз в областта на въздухоплаването е следващата точка. Доклад по собствена инициатива на господин Мариан Маринеско. Благодаря, господин председателю. Както знаете, това е една тема, която бе разглеждана през 2005 година. Има резолюция на Европейския парламент от 2006 година. От тогава обаче нещата се промениха. Предприяти са мерки, е, постигнато е най-малко като споразумение с трети страни по посока на създаването на общо е, въздухоплавателно пространство с съседните на Европейския съюз е, страни. Има обаче още доста какво да се прави. Трябва да се изправим пред предизвикателствата на бъдещето. В момента в Азия имаме най-сериозно нарастване на въздушен транспорт, както и в Латинска Америка. Това е свързано с економическото развитие в тия части на света, което, което става с много по-високи темпове, отколкото при нас. Ако обаче ни трябва въздушна политика за авиацията, която да е от полза за Европейския съюз, трябва първо да се справим с вътрешните проблеми. Необходимо е да довършим проекта за единното европейско небе. Според мен, там сме стигнали до задъна на улица. Предприемат се някакви действия, но те съвсем не са достатъчни. Идеята за единното европейско небе включва и страни, които са наши съседни страни, съседни на Европейския съюз. Така че, е, когато преговаряме с други страни, когато се опитваме да е, наложим условия в международните споразумения, е, трябва да се уверим, че тия условия първо ние ги изпълняваме в Европейския съюз. Мисля, че трябва да дадем мандат на комисията да води преговори с стратегическите ни партньори, като например Китай и Индия. Трябва да разгледаме ограниченията, които в момента са в сила по отношение на авиопревозвачи. Също трябва да обмислим и идеята за вътрешната конкуренция. национални данъци и данъчно облагане на пътник. Мисля, че трябва да излезем с доклад, с резолюция, която да способства за една последователна въздушна политика в областта на въздухоплаването. Една политика, която да способства общото развитие на европейската економика в този кризисен момент. Заедно с това, разбира се, е, е, е, това би имало и пряко въздействие върху гражданското въздухоплаване. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Маринеско господин Алка Драви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин докладчика за представянето на доклада му. Е първа размяна на мнения. Ще видим как ще се развият нещата. Бих искал да се спра на два елемента. Според мен трябва да има оценка на споразуменията в областта на възглоплаването, сключени между Европейския съюз и трети страни. Мисля, че трябва внимателно да разгледаме тези споразумения и да преценим дали тези споразумения действително са в наш интерес. Не съм много убеден в това. Мисля, че ще, ще, че сме сключили споразумения, чрез които сме се отказали от дялове на пазара. А, това подобно казвам, на пазара може да има смисъл само ако се създаде истинско равнопоставеност на пазара. В противен случай много трудно може да има истинска конкуренция. Друг важен елемент е фактът, че в някои страни, например в страните от залива, има много публични инвестиции в въздухоплавателните компании, което изкривява конкуренцията на световно равнище. Така че трябва да видим как бихме могли да се справим с този проблем. И накрая Смятам, че най направите трябва да оправим положението в самия Европейски съюз. Знаете, че има разминаване между законодателството на отделните държави членки по отношение на социалните условия, например. Ето защо трябва да достигнем до един единен хармонизиран набор от правила. Работим по е, тази инициатива, но явно, че все още не сме постигнали напълно. Господин Бенин има думата. Благодаря ви. Приветствам този доклад. Разгледах и е, доклада на комисията за това какво сме постигнали, какво още ни остава да постигнем. Ако искаме Европейския съюз да остане важна платформа транспортна платформа в света, то трябва да имаме много силна въздухоплавателна политика. Ето защо решенията, които се взимат на европейско равнище, трябва да бъдат последователни и да отразяват ситуацията на световно равнище. Ето защо смятаме, че трябва да имаме много ясен единен глас в рамките на Международната организация по гражданската авиация добра идея е да се вземе предвид цялостната верига в въздухоплаването на европейско равнище. Наскоро получихме информация от авиакомпании, които силно се притесняват от предложените ограничения предложените ограничения, които ще усложнят поддръжката на въздухоплавателни устройства и средства в Европейския съюз. Всъщност част от тези самолети няма как да бъдат поддържани в Европейския съюз и трябва за целта да каснат в Съединените щати, така че трябва да имам предвид и този аспект. Бих предпочел това съобщение да надхвърли въпроса с летищата. Ако искаме Европейския съюз да е истинска платформа в плаването, трябва да се спрем и на други елементи. Така, например, имаме недостъг на капацитет, в частност на летище Хитрол в Обединеното кралство. Така че трябва, може би, да се замислим и за повече от един хъб, тъй наречено ще използваме повечето ни хъб, който прилага Луфтранс в Германия, например. По отношение на въпросите, свързани с международната търговия, напълно съм съгласен с двамата оратори, изказали се преди мен. Трябва внимателно да разгледаме съдържанието на споразумените, които сме сключили не само с Китай и Индия, но и с Съединените щати. Смятам, че пазарът в САЩ все още е много ограничен. Надявам се скоро да започнат търговски преговори с Съединените щати и този въпрос да е един от най-обсъжданията. Благодаря ви и очаквам с търпение работата с колегите по това досие. Госпожа Фостер, благодаря ви, господин председател, благодаря и на докладчика. Разбира се, въпросът започна още преди 2005 година, когато водехме преговори за единното европейско небе с тогавашният комисар отговаря за транспорта, Бренки все още не беше председател на нашата комисия, това, по това доси се работи вече от много време и смятам, че от тогава Генерална дирекция мобилност и транспорт постигна много добър напредък, обаче никак не беше лесно. Първоначално имаше известни резерви за идеята за премахване на двустранните споразумения. Така че определено постигнахме значителен напредък, включително и с Съединените щати. А както знаете, те представляват голяма част от пазара за европейските еврокомпании, но все още имаме още доста работа. Трябва да сключим споразумение с редица държави и трябва да много да внимаваме, защото в преговорите изключване на поразумение с трети страни не винаги можем да получим всичко, което искаме. Винаги става въпрос за едно общо решение между двете, страни, изключващи споразуменията, но имаме нужда тези споразумения, защото те ще бъдат основата за по-нататъчният ни напредък. Основният проблем, разбира се, е, е бумът на възхоплаването в Азия и в Близкия изток, а ние тук в Европа не разполагаме с необходимата инфраструктура, за да отговорим на нужди на нашите собствени авиакомпании. Голяма част от проблемите трябва да бъдат решени национално равнище. Имаме нужда от още писти на летище Хитро, например. Имаме нужда и от действие на европейско равнище, за да гарантираме конкурентоспособността ни. Друг въпрос. Аз лично като докладчик по един от европейско бе, смятам, че беше важно да, да публикуваме този доклад по, по а, сетива. Все още имаме проблеми с функционалните блокове от въздушно пространство, например. И това са сериозни въпроси. Не искаме да останем лидер по отношение на възхоплаването и според мен държавите членки не поемат достатъчно собствената си отговорност. Така че, може би трябва да им дадем тласък в правилната посока, за да, ни, за да осигурят те необходимата инфраструктура на нашите авиакомпании. В заключение мога да кажа, че схемата за търговия с квоти за емисии не помагат с нищо на нашите авиакомпании. Те се конкурират на световно равнище. Ние, разбира се, имаме нужда от законодателна рамка, която да гарантира, да гарантира безопасността на пътниците, но не бива и да прекаляваме, е, защото в противен случай ще загубим нашата предимство в конкуренцията с останалата част от световните компании. И тук не става въпрос само за авиакомпаниите сами по себе си. Става въпрос за една огромна верига, свързана с производителите на оборудване и с туризма. И а, всичко това е свързано в една единна верига и не бива да забравяме тази взаимосвързаност. Така че подкрепям усилията на комисията Надявам се да продължават да играят е, много конструктивна роля, но моля ви, вземете предвид и някои от нашите коментари. Не искам да бъда песимист, но е, реално трябва да погледнем на нещата и да си дадем сметка в какъв контекст на конкуренция се намираме. Знаете колко по-различно стоят нещата за построяването на ново летище в Азия или в Близки изток, например. Не искаме да оставяме нашите авиокомпании без работа и те трябва да имат възможност да се конкурират в един благоприящ за тях климат. Благодаря ви. Думата има господин Грош. Благодаря, господин председател. Позволете ми също да благодаря на докладчика за извършената работа. Както каза колегата Саид, днес е първата размяна на мнения по текста но редица теми, които обсъждахме през изминалите месеци, показват колко е важно по тази тема да се провеждат разисквания на ниво Европейски съюз и да се намерят общо европейски решения. Предизвикателството се състои в това, че в Европейския съюз се поставят економически, екологични, технически изисквания, както и изисквания по трудовото законодателство. И въпросът е дали можем да убедим и останалите в правилността на тези свои изисквания за качество. Мисля, че именно това трябва да обсъждаме. Според мен, Европейският съюз трябва да покаже, че залага не само на по-ефтиното, но и на по-доброто решение. А по-доброто решение не винаги съответства на вижданията на пазара. Освен това, в Европейския съюз трябва да осъзнаваме, че докато в определени области говорим на 27 гласа, то няма да можем да убедим останалата част от света. Преди малко говорихме за така нареченото отворено небе, за отварянето на въздушното пространство. Ако се стигне до споразумения в тази област, например с Съединените щати, то те ще бъдат сключвани на двустранно равнище. И така държавите членки ще могат да налагат различни условия, например по отношение на каботажа. С други думи, в важни области докато оставяме държавите членки да се налагат по линия на компетентните си органи, ще отслабваме позицията на Европейския съюз. В моята страна, Белгия, най-вече в Лиеж се водеха оживени разисквания за закупуването на УПС и ТНТ трябва да преразгледаме взаимоотношенията си с американските дружества. И проблемът тук е, че не сме единни. А що се отнася до функционалните блокове от въздушното пространство, то факт е, че не можем да наложим засилено сътрудничество между отделни страни, въпреки че от него биха проистекли редица предимства, економически и други. Мисля, че трябва наистина да убедим държавите членки, че могат да са по-силни на общо европейско равнище. Не бива да пропускаме шансовете си. Благодаря на господин Грош. Благодаря и на господин Маринеско за уводните му думи в рамките на разискванията. Ще се спра върху три момента, свързани с външната политика в областта на въздухоплаването. Първо, регламентирането и сертифицирането в световен мащаб от съответния компетентен орган, Европейската агенция за за авиационна безопасност. Мисля, че би било добре да разгледаме взаимоотношенията между тази агенция и други регулатори в областта. Вторият момент, по него се изказа и госпожа Фостър, той е свързан с Международната организация по гражданско въздухоплаване ИКАО. Понякога държавите членки влизат в взаимоотношения с ИКАО, а не целият Европейски съюз. Не бих казал, че това е проблем. Може би това не е правилната дума, но трябва да видим какви са пресечните точки между Европейския съюз и държавите членки, когато се влиза в дискусии с ИКАО. Третият момент е свързан с взаимоотношенията ни с Русия, най-вече по отношение на правата на прелитане. В Европейския съюз от известно време насам работим много усилено за това да убедим руснаците да приложат по-разумен подход към правата за прелитане. Смятам, че един от особено важните аспекти на външната ни политика в бъдеще ще бъдат взаимоотношенията ни с Руската федерация. Съединените щати също са важни за нас. От името на комисията думата има господин Болдуин. Um, Много благодаря, господин председател, и добро на всички. Трудно ми е тази сутрин да намеря с какво да не се съглася. И това си е доста голям проблем. През последното десетилетие не веднъж сме обсъждали този, тази тема в рамките на вашата комисия. Благодаря господин на, Мари, на, Марине, на господин Маринеско за извършната от негова работа, по господин на господин Елка Дрой, който беше докладчик през 2005 година. С пълно право от самото начало ни припомняте какъв е общият контекст единото европейско небе, различните такси за пътниците и за пътуването, инфраструктурата и международният аспект. Искам да се спра на един или два елемента. Ние в Европейската комисия започнахме от изходна позиция оценка на жизненно важно значение възхоплаването за економиката и мобилността на гражданите. Все още имаме три от десете най-големи авиакомпании, три от десете най-големи летища. Около 5 милиона души работят в областта на въздухоплаването в Европа и играят водеща роля в цялостната верига. Но да, има и сериозни проблеми и затова Европейската комисия разработи своята стратегия за въздухоплаването. Допитахме се до здравословните страни, до държавите членки, за да направим оценка на това дали стратегията, която изготвихме през 2005 година, е дала своите резултати. Това доведе до съобщението, публикувано през месец септември относно справянето с бъдещите предизвикателства. Постиженията на стратегията през последните 10 години заслужават да бъдат разгледани с няколко думи. Поединихме ги в три стълба. Възстановяване на правната сигурност, изготвяне на общо въздушно пространство с съседните държави и сключване споразумение с ключовите партньори. Мисля, че постиженията ни бяха доста значителни. Успяхме да възстановим ам, правната сигурност, че сключването на над 1000 двустранни споразумения с над 117 държави по света постигнахме и е, сериозен напредък в изграждането на общото въздушно е, пространство с съседните държави. Бяха подписани споразумения с държави от е, Западните Балкани, Марокко, Молдова и Грузия. Започват вече да се появяват ползите от споразуменията. Над 6 милиарда евро са ползите от 2006 до 2011 година от споразумение Западните Балкани и Марокко, не бива да забравяме споразуменията, сключени с Съединените щати, Канада и Бразилия. Виждате, че тази политика е ефикасна, тя дава своите резултати, но Европа доста пострада и позицията на нашите авиакомпании на световно равнище е заплашено. Ето защо решихме, че имаме нужда от бърза промяна на нашата политика, за да се справим с тези предизвикателства и да запазим конкурентоспособността на нашата индустрия на въздухоплаването. Като цяло смятаме, че трябва да действаме веднага или ще, бъде, или ще изостанем. Има проблеми на национално равнище, все още липсва единение и чувство за солидарност на европейско равнище. Напълно съм съгласен с казаното господин Грош. Съгласен съм и с казаното от господин председателя и госпожа Фостер за това колко е важно Международната организация за гражданско е възхлопаване да играе по-важна роля, но трябва да сме честни, няма да има съществена промяна в краткосрочен или средносрочен план. Може обаче да действаме от наша страна. Най-важното е да има координация и мисля, че повечето от нашите партньори и от нашите държави членки ще се съгласят с мен, че работим добре в рамките на ИКАО и че като цяло имаме един на европейска позиция. И, както казахте, най-сериозни проблеми имаме с Русия. Напълно сте прави. Това е класически пример за това как Европейския съюз трябва да говори с един глас. Мисля, че по-голяма част от държавите членки вече са съгласни, че случващото се с Русия през последните няколко години им даде възможност да играят своите стратегически игри, което много осложни нашето положение. Ето защо трябва да ръководим нашата обща политика по прагматичен начин. Имаме конкретни идеи за повишаване на способността на нашата въздухоплавателна промишленост, чрез отговаряне на краткосрочните и средносрочни предизвикателства, като, например, ограничаване, повреждане на ограниченията относно способността, Чухме много за Честната конкуренция в международен план и в това отношение имаме нужда и от регулаторна рамка. И това отново ни връща на това колко е важно да се работи на европейско равнище. Ясно е, че държавите членки, които водят преговори сами, няма как да постигнат напредък в от това отношение. А, едновременно с това, по този начин те отстъпват своите право на полет, което са основните като основната размена на монета при всички преговори. Ето защо ние смятаме, че ще бъде в интерес на Европейския съюз да има по-амбициозна външна политика по отношение на възхоплаването на европейско равнище. По този начин ще се увеличат възможностите за европейските авиокомпании и ще защитим интересите на нашата индустрия. Имаме нужда от повече Европа в нашата външна политика по отношение на възхоплаването. Разбира се, бихме искали малко по-амбициозен проект, но и това, което, с което разполагаме, дава възможност за прагматичен и конструктивен диалог с държавите членки. Имаме много ясна подкрепа от страна на съвет и надявам се да получим също толкова ясна подкрепа и от страна на Европейския парламент. Надявам се да ни подкрепите в ежедневното прилагане на нашата амбициозна политика. Благодаря ви. Думата има господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Имам само няколко коментара. Мисля, че изказванията показаха колко сложна е темата, която ви занимава и колко важна е едновременно с това. Надявам се, че заедно ще изготвим един документ, който да съдържа много конкретни препоръки по отношение на тази политика. Трябва да сме наясно какво очакваме от тази европейска политика, кои са институциите, които ще допринесат за нея, каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз и как Европейския съюз може да има единен глас, какви са целите ни за бъдеще и как смятаме да ги постигнем. Благодаря ви. Много благодаря, господин Маринеско. представянето на доклада ще се състои на 18-19 март на заседанието на нашата комисия. Крайният срок за внасяне на изменения е 27 март. Ще го разгледаме на 22-23 април и ще гласуваме през май пак повтарям, на 18-19 март ще бъде представен проект доклад господин Паринеско. Крайният срок за внасяне на изменения ще бъде 27 март. Ще разгледаме измененията на 22 и 23 април и ще гласуваме в нашата комисия на 7 май. Благодаря ви. Благодаря на господин Маринеско. Следващата точка от дневния ред е услугата за електронно пътно таксуване и на системата за винетни такси. Става въпрос за становище по собствена инициатива на господин Хигинс. Знам, че Джим е тук. Ако искаш, може да започнеш, Джим, но ако нямаш нищо против, предлагам да изчакаме 10 минути, тъй като нито един от докладчите в сянка не е тук. Ако нямате нещо против, ще направим 10 минута почивка и се надявам през това време да докладчите в сянка да се появят. Господин Хигин, съгласен ли сте? Добре. 10 минути почивка.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 И е така, дами и господа, преминаваме към следващата а, точка, която е въвеждана на услуга за електронно пътно таксуване и система за винетни такси. Благодаря, господин председател. Малко обща информация за това какви са отправените ни точки. От известно време Европейския съюз се опитва максимално да облегчи пътуването от, през граници. За първи път, когато се говореше за електронното пътно, пътно таксуване, основната цел беше да не се налагат пречки за пътуването. Необходимо е да се инвестира обаче в тази система, поради което се пораждат въпроси в това досие. Първо, как да продължим да финансираме инфраструктурата, без обаче да нарушаваме четирите свободи на вътрешния пазар. Как можем да гарантираме, че принципа замърсителя плаща ще се доразвие и кой е най-добрият начин да се изпълни една система за електронно пътно таксуване. Комисията излязва с две съобщения. Първо, по отношение на държавите членки и таксите на а, пътната инфраструктура. И другата е в рамките на услугата за електронно пътно таксуване. Двете направления изискват различни а, законодателни дейности. Като цяло развитието на услугата до сега е разочароващо. Това е нещо, което посочва и комисията. Може да се окаже необходимо комисията да е, върне процеса от начало и да пренапише законодателството, може и под формата на регламент, така че да се създаде ефективна услуга за таксуване. По отношение на системата за таксуване на базата на първоначалните разисквания с заинтересованите страни може да се изведе за това, че заинтересованите страни, операторите са особено заинтересовани. Необходимо обаче в крайна сметка да се стигне до действаща система, действаща услуга за пътно таксуване, която да бъде в полза на потребителя като докладчик. Смятам, че Въвеждането на единна система е възможно, в момента обаче не е възможно да накараме заинтересованите страни да сторят това. Друга възможност е да се въведе система за таксуване без бариери. Комисията не е разгледала този вариант достатъчно обстойно, но препоръчва да се предприемат допълнителни стъпки, за да се разгледа тази възможност в целия Европейски съюз. Като докладчик, смятам, че за да стигнем до една ре, реалистична позиция, трябва да отчетем прецедентите. Изслушал съм заинтересованите страни по, по отношение на оперативната съвместимост. Само, че въвеждането на единна система със сигурност ще доведе до по-ефективно пътуване в Европейския съюз. Създаването на услуга за таксуване, единна за Европейския съюз, ще доведе до повишаване на удобството и от друга страна ще намали разходите за потребителите. Допълнителното развитие на услугата ще доведе до економии, както по отношение на време, така и по отношение на средства. Поради именно единното таксуване така че ще се стигне до економии от мащаб и ще се укрепи принципа замърсителя плаща. Като докладчик съм се срещнал с редица заинтересовани страни. Максимално отворено съм подхождал към всички аспекти, които са залегнали в доклада. Ще се радвам да чуя и предложенията на другите депутати. Очаквам и с нетърпение съвместната си работа с а, а, докладчиците в Сянка. Държавите членки, които предпочитат система за таксуване на база време, прекарано на пътя, трябва да имат възможност да продължат да прилагат тази възможност, само че таксите трябва да са пропорционални. Трябва да има възможност за дневни, седмични и месечни а, карти за пътуване. Таксите трябва да бъдат съразмерни с стоеността на годишната винетка. За съжаление, в някои държави членки седмичната винетка струва до 4 пътици от пропорционалната такса за месечна или годишна винетка подобни практики а, са несправедливи, може да се каже, спрямо тези, които не са от съответната държава членка по отношение на винетките. Държавите членки трябва да продължат да имат възможност да въвеждат и да събират такси за ползата на инфраструктура. Искам обаче да подчертая, че, че са необходими много по-строги насоки, за да могат държавите членки да таксуват единствено на, базата, на база прората с малки административни такси. Мисля, че комисията не е разгледала този въпрос достатъчно подробно. Плащането за винетките трябва да бъде максимално просто и лесно. Искам да повторя, че държавите членки трябва да се опитват да разпространяват винетки на разумни цени, а не чрез този механизъм да налагат санкции. Комисията разглежда тези възможности, но трябва да, трябва да погледне и доколко са достъпни винетките и също възможността за въвеждане на обща европейска винетка. По отношение на пътните такси, смятаме, че това е много ефективен начин за укрепване на принципа замърсителя плаща, само че това трябва да стане по един единен начин в Европейския съюз. Мисля, че комисията не върши достатъчно, за да е, въведе в експлоатация системата за електронно пътно таксуване. Необходими са повече действия за въвеждане на тази услуга. Ако нещата останат в сегашното си положение, не е реалистично да очакваме а, навременно въвеждане на, услуг, на услугата. На 5 февруари ще изпрати проекта доклада, ще го представя на 7 март. С ваше съдействие, господин председателю, се надявам да поставим 20 март като крайен срок, срок за изменение. 22 да бъде срока за разглеждане на 23 гласуване тук и 2 май 2013 гласуване на пленарно заседание. Това е, е предварителният е, график. Е, необходимо е да поставим крайни сракове и бих искал те да са около тези, които предлагам сега пред вас и пред комисията. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Хигинс за уводните слова. Мисля, че можем да работим съвместно. Аз подкрепям много от въпросите, които той повдигна, много от неговите позиции. Смятам, че акцента трябва да пада върху свободното движение по пътищата. Искам да говоря и за пътникопотока обаче. Този въпрос трябва да се разгледа, защото много държави членки обмислят нови начини за таксуване на лични моторни превозни, е, превозни средства по различни начини, в това число и винетки. Има обаче редица трудности, понеже в Европа трябва да се спазват правилата за недискриминация. Трудно е а това да се съчетае с намаляването на други видове бреме. видове таксуване. Не бива да се а, е, засягат интересите на гражданите. Въвеждането на подобна система за това ще се окаже нелек процес. На местно и регионално ниво а, е, се подемат инициативи, така, щото да се въведе данък или такса за дръстване. Мисля, че е необходимо да се разработят стандарти, да се разпишат технически спецификации, за да се осигури оперативна съвместимост на европейско равнище за една подобна система. Това е нещо, което вие разгледахте в контекста на товарното, товарния трафик, там а, положението е доста разочароващо. В много държави членки съществуват национални системи на таксуване. А, е необходимо а, да гледаме европейското измерение на една такава система. Бих искал комисията да подходи много по-сериозно към този въпрос и да отбележи някакъв напредък по това въпрос. Губят се средства, губи се от липса на ефективност и трябва да се справим. Мисля, че докладът обаче ще е особено полезен. Господин Клинц. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с повечето от казаното от докладчика. Когато ние като обикновени граждани пътуваме из Европа с автомобилите си, установяваме, че действат различни системи за таксуване и нерядко някои от тях ни се струват несправедливи. Би следвало да се изгради общоевропейска система за таксуване, която, както каза и докладчикът, да даде възможност за таксуване в рамките на един една седмица, един месец или една година. Към момента това не е възможно. Има големи разлики между държавите членки. В моята страна няма система нито за винетни такси, нито за такси за ползване. Правителството не възнамерява да въведе подобни системи. Обосновава се с това, че има данък върху тежкотоварните автомобили, както и данък върху бензиновите горива, които са достатъчни. При решаването на проблема с тол таксите трябва да вземем предвид и други видове данъци, като например данъка върху моторните превозни средства. Би следвало, ако се въведат тол такси, да се премахне данъкът върху МПС. Трябва да се обмисли този въпрос от комисията. Първо, ясно е, че постигнатия до момента напредък не е достатъчен. Това установява и комисията. Въпросът е дали да се приеме директива или регламент. Второ, системата на винетни такси и тол такси, като вземем предвид четирите свободи на вътрешния пазар, не бива да е ограничаваща. Във връзка с това трябва да се осигури оперативна съвместимост между системите на държавите членки. Трето, не бива да се прави разлика по страни на происход. Тоест не е възможно да се отдава предпочитание на гражданите на съответната държава в ущърп на граждани на други държави. Необходимо е да се установи лоялна и прозрачна конкуренция която да действа в условията на съпоставими системи. С други думи, трябва да е ясно как се изчисляват таксите. Те трябва да се събират на пропорционален принцип, като същевременно се въведе и допълнителна административна такса. Освен това, съгласен съм с това, че държавите членки сами трябва да определят размера на таксите. Така ще отчетем разликите в економическото положение на отделните държави членки. Не може да се поставят държави като България и Румъния на едно ниво с Италия или Франция. Що се отнася до тежкотоварните автомобили, мисля, че в цяла Европа трябва да се приложат най-модерните технологии. Тоест, трябва да се въведе възможно най-модерната система, която да даде възможност за извършването на товарни превози в трансграничен мащаб без прекомерна административна тежест тези технологии трябва да бъдат бързо въведени във всички държави членки. Що се отнася до личните МПС, трябва да се намерят начини за улесняване на продажбата на винетки. Трябва да е възможно във всички държави, където се събират винетни такси, винетките да могат да се закупуват онлайн. Така, както си закупуваме онлайн самолетни билети и дори можем да си ги разпечатаме. Така няма да е необходимо шофьорите на границите да трябва да слизат от автомобилите си, да се редят на опашки. Аз, да речем, ако искам да пресека Швейцария, Австрия и Италия, трябва да имам възможност преди това да си закупя необходимите ми винетки. Господин Зила. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Хигинс. Много смело беше от негова страна да се натовари с този доклад. Целите ни са много амбициозни и аз се опасявам, че те няма да се осъществят в близко бъдеще. Когато говорим за, за тежкотоварните автомобили, има система, както знаете, за европейски винетките все още не са въведени в всички държави членки, включително и в моята страна, Латвия. Явно, че има сериозни проблеми с въвеждането на тази евровинетка. Всъщност държавите членки имат право на избор да използват и тази система или не. И тук позицията на държавите членки е много различна. Ако искаме единна система за частните автомобили, не мисля, че в момента това е възможно и че разполагаме с политическата воля да приложим едина система дори и по отнош... само по отношение на тежкотоварните автомобили. Доходите от а, акцизите върху бензините горива не винаги се използват за поддръжка на пътната инфраструктура. Ето защо не е сигурно, че тол таксите ще подобрят състоянието на пътната инфраструктура в държавите членки, където се събира такава такса. Освен това, чухме, че има много големи разлики между държави като България, Румъния и Италия, например. Ако въведем подобна единна система в целия Европейски съюз, не съм убедена ли нали, това наистина е възможно. Трябва да не бива да забравяме, че има ограничения по отношение на заплащанията на сътрудите ми на място. Има разлика между допустимото заплащане на сътрудниците в България и Дания, например. Всъщност в Дания заплащането може да бъде 11 пъти по-високо, отколкото на един сътрудник в България. Ако искаме унифицирана система за тълтаксите в целия Европейски съюз, струвам се, че това е един погашен приоритет. Доминик, благодаря ви, господин председател. Най-напред е, бих искал да приветствам е, Джим Хикинс за това, че се зае с този доклад. Не, напред. Смятам, че явно според Европейската комисия тази система се налага от само себе си по технически причини, но както виждате политическите фактори се оказват по-силни. На второ място мисля, че вече разполагаме с средствата да отговорим на всички възражения от технически и политически характер, защото, тъй като системата за сателитен контрол ни дава възможност да следим автомобилите и да ги идентифицираме по отношение на държавата им на происход и от техническа гледна точка няма никакъв проблем да се въведе тази система, като разликата в цената и в държавите членки ще бъде сравнително малка. Имам два въпроса към вас. Първо, смятам, че в крайна сметка ще използваме и стеритната система и пълната цифрова интеграция, тъй като това е единственият разумен начин за развитие. Поставя се обаче въпроса за поверителния характер на данните, тъй като тези данни могат да се използват за всякакви цели, за проследяване на предвижването и локализиране на даден автомобил. Но тези данни могат да се използват и за други цели. Така, например, знаем, че подобна система може да се използва за е, откриване на различни измами на пътя или нарушения като превишаване на допустимата стойност. Така че аз се питам дали тази система може да се използва и за други цели. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е как можем да защитим пътниците от евентуални злоупотреби с тази система. Освен това, когато става въпрос за системи за тол, плащане на тол такси, без а, да се спира, т.е. например чрез а, карти с чип, как в този случай ще информираме пътниците за цената, която трябва да платят за съответния участък от пътя. Тоест, пътника трябва да разполага с предварителна информация преди да стигне до гишето за плащане, автоматичното гише за плащане на таксата. Никой не спомена този въпрос и възможно на пътниците да им се налага да използват участие от пъти беше изобщо да са ясно, че има разлика в тол таксата и в размера и в отделните участъци на пътя. Така че пак казвам, за мен важни въпроси са поверителността на личните данни и предварителната осведоменост на пътника за размера на тол таксата за съответния участък на пътя, на който навлиза. Благодаря ви. Думата госпожа Аяла Сендър. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да се присъединя към поздравленията към господин Хигинс за отлично свършената от него работа. Въпросът за пътното таксуване е много сложна тема и разбира се, трябва да се опитаме да вземем предвид всички аспекти, включително и необходимите гаранции. Тук трябва да вземем предвид и транспорта на стоки и е, различните правни в различните държави членки. Вярно е, че някои държави членки са включили в системата за е, пътно таксуване и личните автомобили което прави това досие изключително сложно всъщност. По принцип съм съгласна с основния принцип, че ползвателят плаща при използване на пътната инфраструктура. Това е важно, тъй като така се увеличава осведомеността на пътниците и също така събраните средства могат да се използват за подобряване на пътната инфраструктура. А поддръжката на инфраструктурата е изключително важна, тъй като всички знаем, пътната инфраструктура оставява и ще продължава да оставява, и трябва от самото начало да сме наясно с разходите, които са необходими за нейната поддръжка. Разбира се, една от основните ни цели е да гарантираме мобилност, и трябва по всякакъв начин да избягваме пречките пред свободното движение в рамките на Европейския съюз. По отношение на оперативната съвместимост, ясно е, че трябва да разполагаме с единен механизъм. Водихме подобни разговори по отношение на тахографите. И смятам, че тук отново трябва да вземем всички основания, всички доводи, които бяха изказани по на тахограф, когато обсъждаме бодовото устройство, свързано с тази система. Поставя се и въпроса за прилагането на винетките и техния скок, например. Трябва да има съгласуваност в това отношение на европейско равнище. Доколкото съм наясно с системата за пътно таксуване в Германия, трябва да има възможност за адекватно финансиране на инфраструктурата, но и таксите не трябва да бъдат прекалено високи, за да не се отклоняват прекалено голям брой пътници към второстепените пътища. би било добре на първо ниво да получим информация за системата, която вече се прилага, т.е. системата по отношение на тежкотоварните превозни средства. Трябва тук да се замислим и за допълнителните разходи за периферните страни. Знаем, че стоките трябва да се припишват от периферията на Европейския съюз към центъра. Не бива да забравяме и социалното въздействие. Много често тук забравяме младите хора и хората в най-унеправдано състояние. Те обикновено живеят в поканите на градовете, а ако въведем една такава система, ще трябва да искаме от тях да плащат за придвижването си в центъра на града, като те работят. Така че трябва да се замислим за това дали една подобна система няма допълнително да влуши положението на неправданите. Господин Кансян, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Джим Хигинс за представянето на неговия доклад. Според мен темата е от първостепенна важност. Трябва да направим всичко възможно, за да упростим предвижването както за гражданите, така и за търговците. Тук говорим за преразглеждането на една директива от 2004 година. От тогава технологиите значително напреднаха. Затова ми се струва, че отправната ни точка е просто погрешна. Следващия въпрос е свързан с управля... органите, управляващи пътищата в държавите членки. Вече не става въпрос за един управляващ орган. В повечето случаи говорим за публично-частни партньорства. всяка държава членка има различна разпоредба и трябва да вземе предвид бизнес плановете на компаниите за управление на пътищата в момента, в който е кандидатствала за спечелване на концесията на съответния участък от пътя. Както вече казах, една от основните ни цели е да улесним предвижването за пътниците. И тук има няколко възможности единствената възможност е да се въведат пътното таксуване по електронен път и ми се струва, че това е възможно така гледна точка. И вторият вариант е да има а, една единна система, която да въведе принципа на замърсителят плаща. Това са двете възможности пред нас и ми се струва, че възоснова на тези две възможности ще успеем да намерим решение по това досие. А според мен трябва да действаме бързо, тъй като има много големи очаквания и заинтересованите страни очакват много ясна позиция от наша гледна точка. Както по отношение на конкретното прилагане на системата в държавите членки, така и по отношение на изискванията за оперативна съвместимост между държавите членки. Трябва спешно да действаме. Благодаря ви думата на господин Бенян. хипотетична гледна точка, аз поддържам идеята за пътно таксуване години само, но чисто хипотетично. Економистите непрестанно ни повтарят, че пътното таксуване е единственият разумен начин за налагане на някаква цена за използването на пътищата. И те са напълно прави. Но ако погледнете положението от гледна точка на отделният ползвател на пътя, е ясно, че това е невъзможно потиска гледна точка. Ясно е, че ще има огромни възражения от страна на отделните автомобили... автомобилисти. Затова смятам, че ако въвеждаме някаква система, тя трябва да касае само търговските превозни средства. Жалко е, но може би това е по-добър вариант за таксуване, отколкото въвеждането на пътна такса или на увеличаване на акцизите върху горивата противен случай ще се сблъскаме с много силна съпротива от страна на гражданите. И затова, пак повтарям, би трябвало да се съсредоточим само върху търговските превозни средства. Затова и всички твърдят, е, че Джимбо е проявил огромна смелост, заемайки се с това досие. Мисля, че всъщност никой не иска неговото име да се свързва с този доклад. Все пак обаче смятам, че е добре да разгледаме възможностите по отношение на търговските превозни средства, защото те все повече извършват трансгранични пътувания и настъпва сериозно объркване. И всяка държава членка винаги е убедена, че автомобилните превозвачи на товари в другите държави членки се ползват от различни предимства. Затова ми се струва, че пак казвам, хипотетично идеята е много добра, но трудно приложима от политическа гледна точка. Доста работихме по въпрос. В моята политическа партия, в моята страна, излязохме с едно предложение, което обаче беше от което обаче се отказахме, когато трябваше да изготвим манифеста си. Една от основните съображения беше притесненията, свързани с неправилната употреба на личните данни, които се събират. И до сега не съм убеден, че можеше да се въведат истински гаранции за това, че данните, които се събират и регистри, които се изготвят, няма да се използват за а, непозволени цели. Така че, нека да положим работа по това досие, но да не се надяваме, че още от сега ще бъде възможно да приложим системата за частните метални превозни средства. Господин Ерцог. Благодаря, господин председател. Първо, искам сърдечно да благодаря на колегата Хигинс за работния документ. Доста интересна е неговата позиция. Напълно съм съгласен с него за това, че през години държавите членки не се справиха с възложените им задачи не е постигнат значителен напредък, тъй като държавите членки не са готови да си сътрудничат помежду си. Липсата на напредък не се дължи на липса на действия по техническия аспект, а на липса на сътрудничество между държавите членки. Преди лятото, що се отнася до указанията за трансевропейските транспортни мрежи, се споразумяхме да работим много активно в областта на оперативната съвместимост. По тази тема въпросът също се свежда до оперативна съвместимост. И ако не я постигнем тук, то къде? Независимо от това дали говорим за въвеждането на тол такси или на винетни такси, е необходимо да се постигне оперативна съвместимост. Това е важно. Но същевременно трябва да обмислим и възможностите за действия, например при тол таксите за тежкотоварните автомобили. Към момента има възможност външните разходи да се прехвърлят на вътрешно ниво. Има някои държави членки, сред които за съжаление и моята страна Германия, които са против прилагането на този принцип по отношение на тол таксите. А един тежкотоварен автомобил нанася вреди на пътната мрежа 16 000 пъти по-високи от вредите, които нанасят лекотоварните автомобили. Има и още нещо, което трябва да вземем предвид. Автобусния транспорт на дълги разстояния. Този сектор вече бе либерализиран в Германия. И тук също се вижда, че различните транспортни сектори са обект на различно третиране. Има разлика, например, между железопътния транспорт и автобусния транспорт. Автобусният транспорт не се облага с тол такси, за разлика от железопътния. И така се изкривява конкуренцията. Ще ви дам и един пример с тол таксите за лекотоварни автомобили. Правната служба на германския Бундестаг излезе със становище по тази тема. Транспортното министерство на Федералната република предложи правната, коми... правната служба на Бундестага да излезе с такова становище. Според това становище не би следвало при определянето на размера на тол таксите да се прави разлика между гражданина на съответната страна и чужд гражданин. Още един много важен, според мен, въпрос е следният – трябва да вземем предвид работниците и служителите в селските райони. Аз съм от селски район и мога да ви кажа, че когато там се повдигне темата тол такси за лекотоварни автомобили, Хората не разбират защо трябва да се въвежда такава такс. Жителите на селските райони са зависими от автомобилите си, докато там няма други видове транспорт, като например железопътен или автобусен. Те ще продължават да зависят от личните си автомобили и никак няма да им се хареса налагането на тол такса. Мога да ви дам и още един пример. Ако правилно съм разбрал, се предвижда да се направи разлика между онези, които често ползват пътната мрежа и онези, които я ползват само спорадично. Но мисля, че трябва да направим разлика и между шофьор на Порше, който изразходва 15 литра на 100 км и шофьор, който изразходва с екологосъобразния си автомобил по 3 литра на 100 км. Принципът на налагането на тол такси или по-точно въвеждането на тази система трябва да бъде обект на решение от страна на държавите членки. Но у нези държави, които са въвели такава система, трябва да осигурят оперативна съвместимост с останалите държави. Председателят Майкъл, моля те, бъди кратък, защото трябва да приключваме по тази точка. Прехвърлянето на вътрешни, външните разходи на вътрешно ниво е сред целите на Европейския съюз. Това трябва да бъде реализирано. Има разлика при условията на конкуренция, например между наземния и железопътния транспорт или между железопътния и автобусния транспорт. Но има и ограничения за отделни държави членки, що се отнася до възможностите за въвеждане на тол такси и възможностите за тяхното повишаване. Австрийците с удоволствие биха повишили тол таксите, тъй като една трета от трафика към Швейцария преминава през Австрия. Защо? Защото там в момента тол таксите са по-низки. Зелените поръчаха на Техническия университет Дрезден да извърши проучване. Според това проучване всяк, всеки автомобил се финансира с средно 1600 евро от дънакоплатеца. В Германия тази стойност е 2100 евро. Всички говорим за възобновяемите енергийни източници, за екологосъобразен транспорт, но никой не говори за това, че всъщност дънакоплаците финансират моторните превозни средства. Трябва трябва най-накрая да започнем да говорим по тази тема. Господин Каламицос не е от името на комисията имате 5 минути. А... Благодаря, много са ми 5 минути. Първо, искам да благодаря на всички депутати, които взеха думата днес. Това, което казахте, е важно и уместно и е, вече е, сме ги взели предвид, е, е, но допълнително ще, ми, ще ги разгледаме. Първо, искам да кажа, че технологията вече е на лице. Тя ни дава възможност да таксуваме според мястото, разстоянието, според това в е, кой часови пояс е или в кой сезон време през седмицата, ден от седмицата и категорията на автомобила. Споменахте шума, екологични въпроси, като например отделени газове и е, вредата, която се причинява. Това вече го има когато излязохме с предложението си през 2004 година, което после бе последвано от решение през 2012 година, мислихме, че нещата ще са на лице 2012 година вече. Това беше задължението. Американците в края на миналата година, 10 години след нас, е, и започнаха да се занимават с това и казаха, че до 2015 година ще въведат изцяло оперативно съвместима система. Сега, защо при нас нещата не станаха? Поради две причини, според мен. Първо, държавите членки не бяха склонни да вървят по този път, защото бяха твърде много обвързани с сегашните оператори на системите за електронно таксуване – мисля, че и частният сектор а, носи част от вената, защото не бяха склонни да си сътрудничат. Искаха да запазят положението на, с пазарите, които са завладели. Сега, санкциите. Започнали сме процедура за нарушение срещу две държави членки края на миналата година за неизпълнение на задължение за въвеждане на електронно съвместима система до октомври миналата година. Също си казахме, че санкциите не са достатъчни, трябва също и да а, предложим подкрепа. Какво направихме в тая посока? Започнахме да провеждаме редовни срещи с частния сектор и държавите членки, за да може да се почне някакво пилотно изпълнение. Да се въведе система, първоначална система между редица държави членки, Австрия, Италия, Германия, Франция, Испания, Холандия, може би и Дания. Централната мрежа, така да се каже, и оттам да се върви към периферията. Стандартите вече са на лице, както за, както за кратко пренасене на данни на кратки разстояния, така и сателитна система. Това е нещо, което сме заложили в последното си съобщение. Така че очакваме сега и вие, и вие да окажете известен а, а, натиск. Ние сме започнали, но а, е важно и от вас да се подкрепи процеса, защото за сега, за сега а, това, което виждаме е неуспеха на държавните администрации и частния сектор а, а, да придвижат нещата напред. Почва тая година регионалния проект да се изпълнява. Готови сме да а, финансираме частично този проект, е, за да облегчим е, развитието на тази услуга в цяла Европа. Това е в общи линии. Е, и още ще говорим по този въпрос. Сега важно е, че за личните автомобили е необходимо да се прилага принципа на недискриминацията Знаем, че има трудности в някои държави членки. Е, те се опитват да, е, да въведат различно третиране на националните и е, автомобили и тези от други държави членки. Това трябва да се избегне. Местник председателя Калас предлага тази година една инициатива също така по отношение на пътното таксуване. Мисля, че технологията ще облегчи принципите на пътно таксуване, в това число е недискриминацията и така нататък. Това е което искам да кажа за сега, но предпочитам през март месец да говоря повече, тогава, когато се представи доклада на господин Хигинс. Благодаря на комисията. Господин Хигинс, искате ли да добавите нещо накратко? Не, благодаря господин председател. Мисля, че се радваме на широка подкрепа на предложенията. Очаквам Очаквам съдействие от страна на докладчиците в Сянка. Естествено ще отразим и мненията на другите, пред другите депутати. Нещо, което трябва да подчертая, че ще е, отразя, ще вземе предвид коментарите, свързани с поверителността и опасността от злоупотреба с данни. Един от основните ни принципи ще бъде да се избягва всякаква неправомерна потреба на данните. По отношение на таксите, е, ние не искаме да налагаме на държавите членки размер на такса. Това е нещо, което ще решават държавите членки. Трето, става въпрос преди всичко за упростяване при този доклад и, и този проект. Това е всъщност същинската причина за това, че се занимаваме с въпроса. Ако пътувате от Португалия за Холандия, има 6 различни, различни пропускателни пункта или 6 отделни винетки. Общо 6 са системите на таксуване. Както каза и господин Херцог и, е, и комисията, това, което се опитваме е да введем единно таксуване, но трябва да се справим с неохотата на държавите членки и част от операторите на сега съществуващите системи. Не се заблуждавам. Знам, че въпросът е особено а, труден. И а, това е въпрос обаче, а, който съм решен да разгледам обстойно, за да въведем една система на електронно пътно таксуване. Благодаря, господин Бенин ви подкрепя също. Просто той иска вие да водите процеса, а не той. 7 март ще е готов доклада. 20 март Срок за изменения, гласуване в комисията 23 април, а след като се разгледат измененията. На 22 ще се разглеждат. Сега преминаваме към следващата точка, представяне на изследването големи проекти на трансевропейската транспортна мрежа. Фраунхофер институт е изготвил а, изследването а, съвместно с други институции в, в Швейцария. В това число искам да помоля представителите на изследователските институции да заемат местата си отпред до мен. Okay, I, I. Thank you. Okay, so I assume, uh, Dr. Shad, are you going to start first, or okay? Доктор Шад, вие ли ще почнете? Около 15 минути сме предвидели на оратор. След това ще изслушаме въпросите и ще имате време за отговори, за да можем да приключим до 12.30. Доктор Шада от Фраунхофер институт. Заповядайте, доктор Шаде. Okay. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми дами и господа. Ще говоря за проекта ТНТ, инвестиции и разходи. Познавате темата като цяло. Става въпрос за планирането и изпълнението на трансевропейските на трансевропейската транспортна мрежа, която започна да се изгражда през, през 90-те години. Става въпрос за широкомащабни проекти и вече сме преминали през няколко етапа на развитие и няколко етапа на изготвяне на насоки оцен... за оценка и за изпълнение. 90-те години, после 2004 година и сега 2011 година е последния вариант на тези насоки и, и настоящия дебат е свързан с това. Целта на изследването беше да се определят оперативните проблеми, които съществуват във връзка с оценката на големи проекти и да се изготвят препоръки за това по какъв начин могат да се превъзмогнат подобни оперативни проблеми на оценката или поне да се смекчат. Разделихме изложението си на две части. Първо ще говорим за казусите, които сме разгледали. Разгледахме 10 примера в изследването. Така че ще ви запозная с това какво е излезе от казусите и след това колегата ще говори за втората част, моделирането и оценката на проектите. Първо, е, разгледахме съществуващата литература по въпроса за оценката на транспортни проекти, като естествено се съсредоточихме върху е, големите проекти. След това определихме критериите за подбор в рамките на, а, десете, в рамките на анализа на конкретни примери и така подбрахме десете си казуса. Разгледахме документално проектите, разбира се анализа на ползите и разходите, прогнозите и така нататък. Също така и проведохме събеседвания с заинтересованите страни и участниците, е, представители на няколко генерални дирекции в Европейската комисия, национални министерства, както и изпълнителите на проекти. Въз основа на тези две части е, документалния преглед и е, прегледа на е, конкретните проекти и изготвихме заключенията и препоръките си. Ето това са 10-те казуса, които избрахме. Пет железопътни проекта включват те. Не забравяйте, че Голяма част от проектите по ТНТ са железопътни. Затова имаме най-много железопътни проекти в изследването. Имаме един смесен проект, два сухопътни или пътни проекта. Има и а, а, един проект за воден транспорт. Разбира се, трябва да разгледахме и случаи на изпълнени проекти тогава, когато е възможно да се прегледа не само а, планирането, но също така и а, окончателната оценка, т.е. доколко е изпълнен план, планът в крайна сметка. Шест а, са приключилите проекти, които а, разгледахме и четири проекти, които в момента са на етап планиране. както също виждате на екрана. Опитали сме се да постигнем и регионален баланс. Имаме проекти от 15-те по-стари държави членки, а както и проекти, които са планирани и се изпълняват или ще бъдат изпълнени в по-новите държави членки. Какви са констатациите от прегледа на проектите? Първо, по отношение на разходите по проектите и, и, и начина по който са оценявани, са били оценявани проектите. Между 131 милиона и 2,4 милиарда евро а, са стоеностите на проектите. Най-малкият проект като а, цена, като стоеност е от Германия а пък най-скъпия е, е свързан с западната брегова ивица и е, сушата около нея. В този район обаче има два проекта, понеже а, а, има два етапа на инфраструктурното изпълнение. Първият е към 1994 година. Там установихме, че Първоначалната стойност на проекта е около 2 милиарда евро, която обаче в етапа на изпълнение нараства до около 2,4 милиарда. Втория етап започва през 2003 година с актуализиране на плана. Новият план предвиждаше около 11,8 милиарда евро. крайна сметка инвестициите са 12,4 милиарда евро. Третата и четвъртата колона ПЦР означава съотношението на ползите и разходите. Имаме проекти с съотношение 1,75 до 6,5. Така че тези пропорции, тези съотношения, по, по съотношенията са в този диапазон. Съотношението зависи от в голяма степен от социалните елементи на проектите там където е 1,9, например, е, там имаме е, социална отстъпка от 2,5%. И оттам идва ниското съотношение. После е, нетната настояща стоеност. По най-големия проект, West Coast Line, 1,5 милиона евро е, е нетна настояща стоеност по този проект – Имаме и економически оценки на базата на периода на изплащане. Възвръщаемостта. Имаме 7 до 20 години планирана възвръщаемост. Период на възвръщаемост. Или на изплащане. В парламента са разглеждани новите а, а, насоки, и, които включват и оценката на въздействието върху околната среда. Това е предпоследната колона в нашата таблица. Повечето от проекти са имали известно въздействие на околна среда. Разбира се, различно въздействие, както като качество, като съдържание, е, е, така и е, като стоености, в зависимост от това кога, кога са изпълни проектите. Например, проектите, които са изпълнявани през 90-те години, не е трябвало да отговарят на изискванията, които се прилагат днес. След това е, оценката на въздействието върху климата, последната колона. Гледали сме доколко това е включено върху оценката на въздействието на тези големи проекти. Всъщност не. В 8 от 10 проекта не е имало никаква оценка на въздействието върху климата. Сега, тук трябва да сме предпазливи. Няма ясно определение на тази, този вид оценка на въздействието. Два от проектите обаче са, включени, са включили въздействието на отделените емисии въглероден диоксид. И така, в някои проекти имаме такава информация, в други не. Само в два има всъщност. Сега, а онези проекти, чието цял цикъл успяхме да проследим изпълнените проекти, общо 6 на брой. Първо, различни а, прогнози на разходите сме обособили в три категории. Първо, първоначалните, първоначалните разходи, това, което това, което е необход... било необходимо в началото на планирането. Например, линията Бетове е милион и половина евро по първия план за първия етап. После започва процеса на планиране. И а, допълнителни елементи се включват, като например оценка на въздействие върху околната среда, предвиждат се нови тунели, тогава а, раства, растват разходите до до 3,6 милиона. В крайна сметка, реалният размер на разходите е 4,7 милиарда. Тоест имаме преразход което възлиза на 27%. Друго нещо, което трябва да спомена, и е което се вижда на този екран, е, че установихме, че два от проектите всъщност не са доведени до своя край. Седми и осми не са приключили магистралата Севиля Уевла и магистралата Берлин към Полша. Е, избрахме проектите на базата на информация на сайта на комисията. А, по тези два проекта все още се извършват известни действия в рамките на мониторинга. Това установихме, когато се запознахме по-обстойно с проектите, когато а, се запознахме с информацията от националните министерства. След това сме се опитали да разработим а, един модел за а, да опишем процеса на съфинансиране. Това е процеса в идеален вид, но той дава възможност да се обособят потенциалните проблеми по време на процеса на вземане на решение и също така да се определят първопричините за а, надвишаване на разходите по някои от проектите, преразходите. А не мога да не влизам в подробности, много време ще отнеме това, но само няколко момента ще набележа. Има три правоъгълника, които показват важните моменти при вземането на решение. Ама вие не ги виждате. Първо, проектът, като например линията Бетуве, е, се предлага. Това е проектното предложение. След това се влиза в първоначалните проучвания – при които се определя в най-груп вид маршрута или вариантите за изпълняване на маршрута. Може, например, да се очертаят варианти като мост или тунел. След това се правят първите изследвания за въздействието на разходите и ползите, на въздействието върху климата и така нататък и на базата на тези изследвания се избира а, някои от първоначално очертаните варианти. След това този избор, този проект на проекта се залага в а, оценката на изпълнимостта. Там пак се минава през оценка на разходите и ползите и вече се осигурява по-обстойна оценка на въздействието на околната среда. На базата на резултатите от тези проучвания вече се взема окончателното решение за съдържанието на проекта, което е вдясно долу на екрана. С това вече е свързано и решението за необходимото финансиране. На базата на този процес, след като се извърви през него в неговата цялост, е, се стига до качествен проект с съответното финансиране в идеалния случай. Отляво, нещо друго важно е прогнозата за транспортната натовареност. Това би могло да бъде друга причина за неуспеха на проектите, най-вече е, е устойчивостта на проектите. Например, чрез грешни допускания първоначални може да се стигне до грешни прогнози за възвръщаемостта на инвестициите. Сега, някои от заключенията. Установихме, че има липса на, на добре формулирани а, е, а, е, проекти като съдържание. Това е една от причините за преразход. Процесът на вземане на решение също не е достатъчно добре а, е, очертан и структуриран. Вече споменахме прогнозата на транспортното натоварване. Това е важен фактор при успеха или неуспеха на а, изпълнението и финансирането на проекта. Има някои проблеми с прозрачността на проектите. някои от проектите те трябва да се, да са обект на публично разискване, трябва да има публично, понеже има публично участие. Един проект би бил по, по-малко рискован, ако има възможност да се блокира след етапа планиране, дори и след като са започнали строителните работи. Друга една трудност е свързана с това, че информацията за отделните проекти е много раздробена. Има, има европейски изследвания, някои е, е, част от информацията сме взели от комисията, за друга е трябвало да се свързваме с министерствата, така че е, за да събере пълна информация трябваше да се свържем с различни ведомства. Сега давам думата на колегите. Дами и господа, аз представлявам Института по технологии и ние отговаряхме за първата част, т.е. методът на изследване, който беше приложена при изготвянето на това изследване на широкомащабните транспортни проекти. Ще започна с някои от основните ни заключения и ще опитам да направя обобщение на приноса ни, тъй като времето напредва. Първо, държа да отбележа, че приносът на Европейския съюз към широко мащабните проекти може да бъдат разделени на два етапа. Първият етап е етапът на планирането, вторият етап е етапът на прилагането. Тук става въпрос за съфинансирането и за делът на съфинансиране в широко мащабните проекти от страна на държавите членки. се опитаме да свържем тези два етапа, виждаме, че още през първият етап вече има първо, първите елементи на прилагането, тъй като държавите членки вече посират, подигат въпроса за съвместното финансиране и делът на съвместно съфинансиране се взима предвид при планирането, което може да доведе и до слабости при самото планиране. Като цяло, природа на планиране може да се раздели на три етапа. Първо, определен стратегически цели и вписването на проекта в европейския контекст. Вторият етап е разработване на конфигурацията на мрежата, т.е. мултимодалният аспект на мрежата. И третият а, етап е разработването на отделните проекти, които ще влязат в съответната мултимодална мрежа. В миналото процесът на планиране беше в обратен ред, т.е. започваше се от проекта, след което се е, предвиждаше обединяване на проектите в коридори. По този начин се, се работеше в рамките на първите е, ръководни насоки за ТНТ, от наречените проекти от есен, след което имаше преразглеждане на тази система през 2004 година и етапа на стратегическото планиране идваше на последно място, т.е. преценяваше се дали проектът има добавена европейска, сто... европейска добавена стоеност или не. Съответно се появиха много проекти с прогрешно определение на целите и проектите. Ето защо Европейската комисия реши да промени процеса и започваме с първи етап определене на конфигурацията на мрежата съгласно насоките заложени в Бялата книга от 2011 година. И а, в момента разполагаме с правилният подход и чрез него ще могат да се избегнат много от грешките допускани в миналото. И така в нашето изследване установихме някои е, слабости и грешки. Няма да навлизам подробности. Но просто ще приключа нашето поставяне с няколко препоръки. Ще прескоча частта, в която обясняваме методологията на изследването, което е жалко, защото аз лично се занимавам с е, научно-изследователската дейност и за мен би било удоволствие да ви запозная с нашата, нашите критики от методологична гледна точка и полуките, които си извадихме при разглеждането на десетте конкретни примера за проекти. Но сега бих искала да приключа с конкретните ни препоръки. Първо, според нас е важно да започнем с е, стратегическо за стратегическо планиране и определяне стратегическите цели. Това е една от основните слабости на проектите, т.е. проектите се изготвят без да има цялостен стратегически план. На второ място, стратегическото разработване на моделите трябва да продължи. Това в, контекст, в европейския контекст означава, че се разработва един модел от Европейската комисия – и той се прилага и това е правилният модел и ние насърчаваме допълнителното разработване на този модел. Защо? Първо, Европейската комисия трябва да разполага със свой собствен инструмент за контрол на данните, които се предоставят от държавите членки. На второ място, държавите членки имат нужда от критерии, на европейско равнище, тъй като техните национални модели, които са много по-подробно разработени, трябва да бъдат пригодени към модел на европейски мащаб. Няма никакъв смисъл една малка държава членка от 5 мили... с население от 5 милиона души, например, планира по същия начин, по който Европейската комисия за европейско равнище. Това се случва в момента и това води до слабости в някои от проектите. Някои държави членки имат много оптимистични прогнози за развитието на економиката, други имат много по- умерени очаквания. Оттам идват разлики между а, анализите на разходи и ползи и съответно проблеми при сравняването на отделните проекти. Важно е да има европейски транспортен модел. На трето място трябва да има подпомагане при разработване на изготвянето на мултимодален анализ и държавите членки, които наскоро се подниха в Съюза или кандидатките за членство, не, не винаги имат достъп до цялата необходима информация. Също така трябва да се включат е, и различните оценки за въздействието върху околната среда, стратегическата оценка за околната среда и оценката за е, въздействието върху климата. Важно е всички тези оценки да се извършват. Почти всички държави членки извършват оценка на въздействието върху околната среда, но а, много малко извършват стратегическа оценка, а в много редки случаи се извършва оценка за въздействие върху климата. Обикновено такава оценка обхваща само емисията от въглероден диоксид, но не, не взима предвид въздействието на инфраструктурата, например. На второ място, е, следващото място е важно да има оценка на вторичните въздействия и на европейската добавена стойност. Това е много трудна задача и не може да се извърши с настоящите анализи и оценки. Ето защо имаме нужда от допълнителни оценки, с които да се определят вторичните въздействия, които са много важни при трансгранични коридори. Тук комисията трябва да се намеси и да определи а, ефектите от цялостната, от, от, от основата на съответната мрежа. А по въпроса за европейската добавена стоеност, за момента тя не е оценявана, тя само се описва по някакъв начин, но нямаме никакъв модел за измерване на европейската добавена стоеност с инструменти, с които разполагаме. Последният елемент, който виждам тази страница е приспособяването на плановете към новите прогнози, свързани с економическата криза. Много често плановете не взима предвид промените, които се налагат в економическите оценки поради въздействието на кризата. А кризата има редица ефекти за предвиждането на економическото развитие, но също така и за възможностите за съфинансиране на широкомащабни проекти в Европа. И не на последно място ще ви представя четири препоръки, свързани с етапа на прилагане. Важно е да се определи качеството на документите, които се представят в рамките на ТНТ. Трябва да има пълна прозрачност и хармонизация на информация, която се предоставя по проектите. Трябва и ясно да се определят критериите за съфинансиране. Още по-добре би било, ако има хармонизация за съфинансирането по различните фондове, т.е. по ТНТ, по Кохезионния фонд и по Фонда за регионално развитие според нас координацията може да бъде подобрена и ние предлагаме да се създаде централен, централно бюро за данни по проектите. И това бюро да разполага с всичката необходима информация. Тъй като сега, за да се здобием с необходимата информация, трябваше да се допитваме до различни органи, до ТНТ и до националните органи в държавите членки. Ето защо смятаме, че едно подробно централизирано бюро ще подобри достъпа до информация, което ще доведе от своя страна на подобряване на качеството на планирането за бъдеще. И същото важен елемент е участието на заинтересованите страни, Ясно е, че няма как държавите членки да приложат на практика своите проекти, ако има много голяма съпротива от страна, от страна на местното население. Има и други случаи, в които проектът е бил одобрен. Така, например, имаше проект в Штутгарт. Започна изготвя осъществяването на проекта преди да са на лице всички необходими условия. Затова а, трябва всички елементи и участието на задължителните да се взимат предвид още на равнището на планирането. Благодаря ви. Благодаря за председателят. За момента имам четирима колеги поискали думата. Някой друг. Давам думата на господин Канчан. Esposizione credo sia utile per благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за представянето на проучването. За нас е много важно да разполагаме с актуални данни по всички от засегнатите въпроси. Говорихте за устойчивостта, за сложната процедура по издаване на разрешителни и за последващия анализ. Това са много важни въпроси, тъй като ако нямаме сигурност по тях, то инвеститорите няма да могат да планират потока на инвестиции по надежден начин. Много е важно да се осигури сигурност по тези три въпроса в рамките на публично-частното партньорство. Така още от самото начало ще може да се планират проектите ефективно, ще могат и да бъдат реализирани своевременно. Ще започна с първия от трите въпроса – устойчивостта, економическият, социалният и екологичният аспект – Тези три аспекта предполагат редица предварителни и последващи действия. Трябва да се заложат ясни цели по отношение на реализацията. Понякога се прилага прекалено повърхностен подход – трябва да преразгледаме подхода си, така че още от самото начало да се изготвят качествени планове, под формата на бизнес план и план за изпълнение. Трябва наистина да повишим качеството, що се отнася до планирането, що се отнася до економическия, социалния и екологичния аспект на даден проект. На етап изпълнение, според мен, трябва ясно да направим разлика между различните форми на финансиране, например финансиране по линията на публично-частното партньорство и други. Трябва да се направи ясна разбивка на инвестиционните разходи, така ще се гарантира адекватното финансиране на конкретния проект и ще се осигури неговото качество. Има различни модели за конфигуриране по проектите в рамките на трансевропейската транспортна мрежа. И възползвайки се от тези различни възможности, трябва да осигурим ефективно участие в финансирането, както на публичния, така и на частния сектор. Ако успеем ефективно да привлечем инвестиции и от двата сектора, то тогава проектите ще се реализират, като напълно се отчитат екологичният и социалният аспект. Господин Ертук, благодаря на нашите гости за много важната и полезна информация. Факт е, че големите проекти са обект на емоционални разисквания в държавите членки, например в Германия. Трябва да правим разлика между държави, в които вече са прилагани доста наброй такива проекти и други държави, в които те първа предстои да се изгражда инфраструктура. Големите проекти са свързани с високи разходи, което предполага и високо ниво на отговорност от страна на политиците при вземането на решения за изграждане на инфраструктура. Колегата Комуцакос и аз своя доклад относно указанията за трансевропейските транспортни мрежи се спираме именно върху този въпрос. Ще се спра върху няколко важни момента. Първо, от особено голямо значение е стратегическите цели да се формулират по-ясно. Така те ще бъдат разбираеми за всички участници. Второ, това е област, която в момента не се върши достатъчно в Европейския съюз националните планове за областта на транспорта не са съгласувани. Всяка държава прилага свои мерки, без да съгласува плановете си с тези на други държави. Поради това липсва и съгласуваност между отделните транспортни мрежи. Трето, необходими са ясни критерии при подбора и реализирането на отделните проекти. Във връзка с това трябва да се хармонизират методите за извършване на анализа разходи и ползи. В нашия доклад, който на 18 декември бе прият с голямо мнозинство, се предвижда извършването на социално-економическа оценка на съотношението разходи-ползи, която да включва и оценка на въздействието върху климата. Мисля, че това е начинът да се оправдаят разходите за големи проекти. Много съм ви благодарен, че говорихте за прозрачността и по-точно за липсващата прозрачност на етап подготовка на проектите. Смятам, че както на етап подготовка, така и на етап реализация няма достатъчно прозрачност. Няма достатъчно прозрачност и по отношение на разходите и себестойността. Мисля, че трябва да се съберат данни по всички тези въпроси и то по централизиран начин, за да имаме ясна представа. И още нещо, което е много важно за мен, а именно своевременното уча... осигуряване на участие на местно и регионално равнище. В Германия, Франция и редица други държави, най-вече транзитни държави, се стигна до конфликти, именно защото не бе осигурено своевременно участие на местно и регионално равнище. Въпрос към Европейската комисия Говорихте за изготвения от нея инструмент TransTools. Според мен той е важен, но към момента това е моето впечатление, не, не се ползва с достатъчна популярност. Бих се радвала, ако Европейската комисия днес ни разясни каква е причината за това, как може да бъде решен този проблем и как според комисията може да се направи така, че да се изготви централна база данни, съдържаща информация от всички държави членки. Така в бъдеще ще може да приложим и централизиран подход към отделните проекти. Госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Благодаря за разясненията, които ни дадоха двамата оратори. Съгласна съм с повечето от изводите на проучването. Както казаха колегите, необходим е нов подход към трансевропейските транспортни мрежи. Моята група внесе редица изменения по отношение на прозрачността при формулирането на целите на проектите, при изготвянето на критерии за установяване на европейска добавена стойност. Съгласна съм с това, че трябва да се гарантира повече прозрачност. Моята група внесе редица изменения, в които пледираме за гарантирането на пълна прозрачност по отношение на исканията за финансиране от страна на държавите членки за всички проекти. Трябва да се осигури пълна прозрачност и по отношение на критериите, които използва Европейската комисия при отпускането на безвъзмезно финансиране. Аз самата не знам точно какви решения се вземат в началото на процеса, какви са критериите за подбора на един или друг проект. Нямам яснота какви решения са в основата на размера на финансирането от страна на Европейския съюз и от страна на държавите членки. Въпросът ми към вас е следният. Обмисляли ли сте ролята на европейските координатори? В процеса на вземане на решения каква е вашата оценка на участието на регионите, особено Понези държави, в които регионите разполагат с изпълнителни правомощия. Бих искала да знам също какво е настоящото положение по проекта Севиля Уелва и по проекта за изграждане на магистрала между Германия и Полша. Искам да добия по-ясна представа за работата по тези два проекта. Трябва по вече прозрачност при координирането на проектите. Трябва да се осигури и по-широко участие на обществеността. Изхождайки от анализа, който сте направили на всички тези проекти, може ли да ми дадете пример за проект, който според вас свидетелства за добра европейска практика? Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата ни гости за извършеното проучване и за подробната информация, която ни предоставиха. Ще се спра върху въпроса за критериите за подбор. Госпожа Билбао заяви, че се прилагат добри практики, но че по някои проекти има и проблеми с критериите за подбор. Говорим за големи проекти, по които е предвиден бюджет за срок от 7 години. Този срок от 7 години не съответства на времето необходимо за изпълнение на конкретен проект. Говорим за проекти, които ще приключат през 2030 дори 2050 година а бюджетът се планира за периода 2014-2020 година. Проистичат ли от това проблеми според вас? Заявихте, че също така някои държави правят по-песимистични, а други по-оптимистични економически прогнози. Може ли нашите експерти да изложат своята прогноза за бъдещото економическо развитие. Проблемът е, че нямаме инструменти за преразглеждане и коригиране в случай, че се разрази економическа криза. Един от основните проблеми са разликите в законовата уредба на тръжните процедури, в областта на безопасността и на екологичните стандарти. Вземате ли предвид и това? Благодаря за изложенията ви. Имам няколко въпроса. Първо, подбора на проекти. Естествено, че не могат да бъдат подбрани всички проекти, но защо не сте анализирали проекта Лион Торино или проекта Евротунел. Това бяха проекти, които изцяло се провалиха. А що се отнася до пояса Фейман, в момента се твърди, че а, този проект ще бъде реализиран от Дания, но има проект и за мост от а, германската страна на границата, който не е взет предвид. Предвижда се, че проектът Лион Торино ще струва 12 милиарда, но разчетът на Сметната палата е много по-висок. Въпреки това бе взето решение за реализирането на този проект с 40% съфинансиране от страна на Европейския съюз. Това е максималната стойност. И ако бъдат отпуснати тези средства, то всички останали калкулации ще се окажат погрешни. Говорихте за публично-частните партньорства. На 13 януари в изданието Берлинер Тагес Шпигел бе публикуван материал за ПЧП. В Франкфурт, например, както и в други страни, твърди се, че ПЧП е инструмент, който се използва за заобикаляне на горната граница върху за дефицита. Но проектите по ПЧП се оказва, че са с по-дълго време траене и са източник на по-високи разходи. Какви са вашите виждания? Балтийско-Адриатическия коридор – има различни възможности за реализирането на този проект. Има възможности, които са по-економични от предложените, но комисията твърди обратното. Знаем, че проучванията за публично-частните партньорства не винаги ни казват истината. Твърди се, че някои мерки са прекалено скъпи, просто защото няма воля за прилагането им и обратното. И още нещо, което ме интересува е следното. В между Штуткарт и Нюрнберг се финансира, в, се финансира, извинете, в размер от 12% високоскоростна магистрала, но не се знае какъв ще е ефектът от този проект. Не би ли трябвало държавите членки да извлекат полза от европейското финансиране? Прекалено много въпроси имаме и, и няма да остане време за отговорите, господин Ройтърш от комисията. Ако може съвсем накратко да се изкаже, за да можем да дадем на двамата учени думата, за да отговорят на стоте въпроса, които, с които ги обсипахме, господин Ройтерс. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, ще се опитам накратко да се изкажа. Почна с последната точка от заключенията, където пише, че процеса на вземане на решение по отношение на съфинансирането е, че то се под подобрило съществено през последните 5 години, което обаче търпи допълнително усъвършенстване. Съгласен съм с това, господин председател. Комисията също благодари на авторите за изследването и за това, че е, го доведоха до край в е, такива кратки е, срокове, също така и на секретарията на вашата комисия за това, че поръча изследването, което е доста различно от това преди 5-6 години. Няколко бележки, един отговор ще дам. Едно от заключенията, което фигурира в то е, че има връзка между условността и пропорционалността, така че ако дадем 10% финансиране от наша страна, тогава естествено можем да залагаме по-малко условия. В бъдеще, там където делът на нашето финансиране е по-голям, естествено нарастват и нашите условия. Това е за бъдеще сега. За настоящия период не са предвиждани не са отпускани средства тогава, когато не е изпълнявано, не е зачитано а, това, до което това, не са зачитани заключението от оценката на околната среда. Средствата по ТНТ е, са обект на много сериозно наблюдение и контрол. Имаме средносрочен преглед, имаме окончателен преглед. От 2008 година от наша страна има пълна прозрачност по отношение на критериите за подбора и до сега не е имало никакви възражения от ваша страна в това отношение. Въпроса за моделирането. Съгласни сме с констатациите на изследването. Инвестирани са милиони в транстулс, транс-инструменти, но ам, поради сложността, поради сложността на изпълнението а, няма за сега а, задоволителен модел. Комисията, комисията е предвидила и втори модел, който да бъде в допълнение към съществуващия и да взе отговор на неразрешените проблеми. Ние сме ваши партньори в разработването на мерката ТНТ. Приоритизираме също изграждането на инфраструктурата в централната част от мрежата по един координиран начин. Това ще даде възможност за надежни анализи. анализи. По отделни коридори и планове за изпълнение, за да е ясно какво точно е необходимо. Не ни трябват единствено широкомащабни инфраструктурни а, проекти. Трябва ни оползотворяване на съществуващата инфраструктура, някои по-дребни мерки, подобряване на услугите и дейностите, както и дейности насочени към по-натоварените сегменти. Благодаря, господин Крамер, за това, че ми ръкопляскате. Вашето решение е от голямо значение на комисията. Именно това, че се спирате на решението да става коридор по коридор. В крайна сметка нещата се свежат това дали ще спазим срока 2030 година и дали ще разполагаме с необходимите за това инструменти приветствам представеното изследване и ние ще направим всичко възможно да изпълним препоръките. Седем минути имате общо, господа, за отговор на въпросите, защото трябва да приключим в 12.30. Благодаря, господин председател. Благодаря и за въпросите. Ще почна аз. Имаше един въпрос за европейските координатори. Ние също се свързахме с тях а, когато за нуждите на изследването получихме различни отговори, като цяло можем да кажем, че те са много важни при изпълнението на проектите и при разрешаването на трансграничните проблеми. Те спомагат за хармонизирането на законодателната уредба в съседни страни така че е ясно, че те са много важен инструмент при разработването и изпълнението на проектите. По, относ... по отношение на 11 и Севиля. А11 е ремонт на магистрала. Магистрала, която в различни части се ремонтира. Тук, там по десетина километра изпълнението зависеше и от наличието на средства на Транспортното министерство в Германия, така че няма да се спази първоначално предвидения срок 2010 година. Сигурно ще се изпълни проекта до 2014 година. Сега Севиля, там малко по-сложен е казусът. Финансирането бе отредено за два проекта за тунели – като стимул за економическо развитие по това перо. Економическо възстановяване, извинете. А, оказа се обаче, че до 2012 година, понеже няма никакъв напредък, започва да се говори и за това да не се строят тунели, а да се построи мост. Но в крайна сметка решението е е да се изградят тунелите и вече има, че имам подписани договори с изпълнители. Първоначалната информация обаче беше, че проектът е изпълнен, така че несъответствието е, е много голямо, но естествено трябва да се отчете економическата криза. После е, смятаме, че втория етап от е, West Coast Main Line е, е, е положителен пример, това, е което попитахте. Над 80 км е отрязъка. Много прозрачно е изпълнен проекта от на Министерствата, Пътната агенция. Публични доклади има за напредъка година по година. Така че, макар и да беше много голям този проект, 12,4 милиарда, а почти нямаше свръхразходи по него. Критериите за подбор на, на проектите сега. Не сме търсили целенасочено проблемни проекти. Други ни бяха критериите. Размер, регионален баланс на извадката по критерия размер, разбира се, избрахме четири от тези е, големи мегапроекти в процес на изпълнение. Трябваше ни обаче да разгледаме някои изпълнени вече или почти приключили при проекти. Затова се отказахме от проекта за Лион, например, на Лион, например. Сега давам думата на колегата. Първо, необходимо ли е да се хармонизират процедурите по оценката? Според мен да. Не е необходимо да се прилага еднаква процедура навсякъде, но процедурите трябва да са хармонизирани. В момента, например, метод, да се преразглеждат, преработват се методите на оценка в Германия и в Франция, но това не става по съгласуван начин. Няма хармонизация между тия две държави и, и също няма и, и не е отредено и участие на комисията. Аз бих предложил комисията да участва в този процес. Не да предписва, не да налага нещо, но а, да дава препоръки по отношение на а, това, което трябва да се оценява с цел, а, с цел да се измери европейското измерение, европейската стойност. Аз много уважавам а, работата, която са свършили докладчиците. Не мисля, че имаме спор. Сега после ролята на координаторите и на регионите. Разгледали сме ролята на координаторите. Те са важни за процеса на изпълнение. Трябва да има орган, който да съгласува дейностите по даден коридор смятаме, че да играят важна роля и подкрепяме укрепването им. регионите в някои страни не е възможно да се изключат да се изключи регионалното ниво. Даже напротив е препоръчително регионите да участват в планирането от самото начало. Следващия въпрос – прогнозите – и въздействието на кризата. Никой не може е, с голяма точност да предвиди бъдещето през следващите 30-40 години. Това въжи и за малки страни, и за големи страни, и за целия Европейски съюз. При все това обаче могат да се хармонизират подходите. към прогнозите за бъдещето. Комисията разполага с такъв подход, който се прилага, да кажем, спрямо това десетилетие, така реченото загубено десетилетие. После. Моралните рискове. Винаги има такива при вертикално финансиране. Винаги, когато централните органи дават средства на регионите, на, на местното и регионалното равнище, да, естествено, финансирането оказва въздействие върху решенията за проектите. Това трябва да се избягва, иначе самите проекти няма да са особено качествени. Също така обществените поръчки могат да се, окажат, да се окажат не особено а, частни. Аз няма да говоря за публично-частните партньорства, защото съм на особено мнение. Следващия въпрос. Да, има връзка. Необходимо е да има връзка между условността, правото на налагане на условия и дела на съфинансиране. Естествено, ако финансирате 60% от е, един проект, естествено, че трябва да има много по-изразено европейско измерение в сравнение с проект с по-нисък дял на ваше финансиране. После инструмента е TransTools. Повечето оценки се използват транспортни а, е, данни на базата на транспортния модел. Това не е просто някакъв научен конструкт това е много важен инструмент за набиране на данни. Инструмент за укачествяване и оценка на европейската стоеност. Има инструменти, които са по-прости, отколкото TransTools някои от тях много трудно се изчисляват възможни сценарии, на базата на които да може да се вземат политически решения по конкретни проекти. Затова в бъдеще трябва да се е, предвидят два стълба или две, два етапа. Първо, да се почне от TransTools и второ да се предвидят по-прости инструменти, за да могат да се разгледат различни альтернативни варианти благодаря на доктор Ротенгар и доктор Шаде за това, че отговориха на въпросите и за това, че ни запознаха с доклада от изследването, който определено породи сериозен интерес у членовете на парламентарната комисия. Закривам заседанието и продължаваме в 15 часа. Благодаря ви.